Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, преди да започнем гласуването, искам да информирам комисията, е, за е, разговорите, които имахме с е, Турция, за да може всички да имаме една и съща информация. Вчера вечерта решихме да не осъществим пътуването до Турция. По различни причини. Първо, защото Турция се съгласи да не приеме само ако предварително обявим резултатите от разговорите, които ще проведем в Турция. Тоест, ако кажем, че ще приемем член ЕДС, кой тогава ще ни приемат? Подобно. Освен това, те не са съгласни с резолюцията, която сме приели. Демократично право на всеки парламент е да приема каквато иска резолюция, независимо от това дали тя е правилна или не. Нашето желание всъщност беше да задълбочим отношенията и при това беше нашата цел – с предстоящото пътуване, да продължим да работим за европейската перспектива на Турция и да продължим разговорите. Но председателя на Европейския парламент вчера проведе дълъг разговор с председателя на Турския парламент. И стана ясно, че турския парламент няма да приеме делегация на Европейския парламент. И беше отхвърлено предложението да се изпарат и представител на Европейския парламент в Анкара. Аз също направих многократни опити. Разговарях с турски министр на европейските въпроси. Няма да навлизам в подробности, но разговорите не бяха никак успешни. Ако... Но а, когато има а, представителка от немския Бундестаг, председателка на политическа група, колежката Клаудия Рот от Зелените а, е на парка Гизи а, и единственият коментар, който има турците да направят по този въпрос е, който отива при терористите, трябва да знаят, че ще го третират като а, терорист. Тоест, заплашват ни с някакви а, ответни мерки и положението никак не е добро. Продължавам да смятам, че Турция е важен партньор на Европейския парламент. Смятам, че трябва да следим развитието в Турция и да продължим да защитаваме нашето мнение, че всяка една страна, която се слеми към членство в Европейския съюз, трябва да разрешава демонстрации по своите улици. Трябва да кажа, че до този момент в турските затвори не е имало толкова много журналисти, колкото в настоящия момент. Аз до съвсем скоро не осъзнавах колко много са те. Това е проблем, за който трябва да говорим а, и не бива да прекъсваме връзките се с а, Турция. А, така че за момента пътуването няма да се състои а, и в подходящия момент ние отново ще подновим разговорите с Турция. Мисля, че това е всичко, което можем да направим. За момента а, изглеждат по, по този начин. Мисля, че стана ясно, че това, което казва турското правителство не е вярно, именно, че всички демонстранти са терористи. Сигурно има представители и на ПКК и така нататък, но е, също така са много и младите хора от новото интернет поколение, които искат Турция да бъде светска, а не ислямска държава, еколози и така нататък. Изобщо един много широк спектър от хора. А, и а, аз симпатизирам на, на голяма част от тях. И ситуацията за нас е трудна, тъй като не знаем как ще продължи развитието на отношенията ни с Турция и как ще продължи развитието на Турция. Това исках да ви кажа, за да ви информирам. Смятам, че нашата комисия а, не трябва да планира пътувания в подобни региони. Примерно, може в Исландия. Шегувам се. има желаящи да се изкажат сър Робърт. Благодаря, господин председателю. Аз приветствам вашата преценка и реакция в тази ситуация, но имам едно опасение. Както казахте при бележките си, по-добре е да се говори, да се поддържат връзки, вместо те да бъдат прекратени. Питам се дали преди всичко, може би вече сте мислили за това, дали ви няма да напишете е, писмо на министър-председателя с нашите опасения. Това е изтъкната комисия с изтъкната председател. Въпросът за ставащото там е много сериозен и се питам дали не е необходимо да се напише е, писмо. Е, и се питам също дали трябва напълно да се откажем, като се има предвид, че да се отиде там и да се изложи нашата позиция накратко, както вие сторихте днес сутринта, ще бъде също толкова резултатно, може би, както напълно да се прекратят отношенията. Има нюанс, аз завися от вашето решение, основано на информация, но се питам просто. Ако не, е, делегацията в пълен състав, може би по е ограничен състав да изпратим или само вие да отидете, тъй че министър-председателят да разбере, че имаме сериозно отношение. Е, един от нашите членове е бил жертва на лошо отношение и е, когато такива последици се анализират а, така несериозно, а, това не прави услуга на никого. Това може да бъде интер... в интерес и на хората а, в Турция и на Турция. По отношение а, на Исландия, а, бил съм а, докладчик а, в Сянка а, и а, в. А, е, присъствието на е, докладчика мога само да кажа, че е, трябва да отидете там. Това е очарователна страна. Надявам се, че ще можете да убедите. Аз смятах, че ще Мога да отида в Исландия. За последен път бях там през 79-та година и от тогава храня добри спомени. Надявам се да мога да ги допълня, е, поне надявах се, но за съжаление няма да мога. Но бих искал да изразя съгласие с вас за написването на писмо на министър-председателя или на председателя на парламента, може би не днес, но след няколко дни това ще може да стане факт. Разбира се, тогава ще можем да покажем, че сме готови за повторно откриване на преговорите и че сме готови да заявим интерес към ставащото в турската страна. Това можем да го направим и съвместно Разбира се. Е, но нека първо е, изслушаме тези, които искат думата. Госпожа Флотра. Ами, благодаря, господин председателю. Да, е, доминира безпокойството от ставащото в Турция, безпокойството за отношенията между нас и Турция. Това е повече от партньор, това е кандидат за членство в Европейския съюз. Затова може би е добре да започнем с някаква добра новина. Начинът по който гражданското общество се мобилизира за защита на парка Гези е нещо съвсем ново. Това е една форма на гражданска мобилизация, съвсем проевропейска. И, за съжаление, много тежка бе репресията. Това наистина е обезпокоително. И а, е, освен това, думите на един министър-председател, а, е, който а, е, проявява така пренебрежение към а, а, манифестиращите, извънредно арогантно, авторитарно се държи, развива тези за а, заговор, всичко това а, а, наистина а, може да обезпокои и да. А, Опоручи е, е, политическия диалог, който водим до сега с властите е, на лице и полицейска бруталност, мерките за сигурност, така, отношението към различни лица, включително лекари. Мисля, че трябва да се има предвид това, което преживяват всички хора, които се опитват да помогнат на стъчковащите на протестиращите около Гези парк. Правителството би трябвало да се научи да изслушва такива декларации. Това не е пълна новост. В доклада, който приемаме всяка година, е, там където е, анализираме е, свободата на пресата и изразяваме безпокойства, ние много се аргументираме. Това не е някаква, кой знае каква новост в отношението на Европейския парламент ние едновременно имаме детайлен анализ и сме взискателни добре е да го повторим. Господин председател, вие говорите е, за политическия диалог, който трябва да продължи е, в момент на криза. Да, би трябвало да има убеждение, че са задълбочени и последователни, логични нашите отношения с Турция и във всички случаи да намерим начин да бъдем полезни за успокояване на ситуацията, е, мисля, че това наистина трябва е, да остане в центъра на нашата работа. Е, всъщност, на съвместния парламентарен комитет е предвидено заседание в края на юни. Аз смятам да участвам и да се надявам на искрени, открити разговори, но с положителен характер. Да, тази среща ще се проведе в Брюксел. Аз, е, драги колеги, е, искрено е, продължавам да смятам, че ще бъдем много по-спокойни и много по-логични и последователни, ако бяхме дали преди доста време пътна карта по глави 23 и 24 на Турция, на нейните компетентни органи и преди всичко на министър-председателят. Защото министър-председателят сега е, има основание да каже, ми много са мили в любезния парламент, обаче когато е, трябва да се намесят, е, за да помогнат да се преобразува политиката в нашата страна, те просто отсъстват, е, защото главите остават затворени. Трябваше много по-последователни да бъдем. Е, не трябва е, да продължава дълго да се точи е, това е, закриване на глав... временно на главите главите 23 и 24, също така и за глава 22. Не забравяйте процеса с кюрдите. За мен е, е фундаментално това изискване. Е, всъщност, е, основното в е, турската политика, което ни безпокоеше, беше кюрдския въпрос. Забелязваме, че в кюрдския регион няма много манифестации. Така че на площад Таксим не се намират членове на ПКК, защото голяма част от воинстващите оставиха оръжията. И за това мисля, че трябва да вземем правилно отношение към процесите, които протичат в момента. Това е от основно значение. Добре е да маркираме позицията си без табута и същевременно твърдо да отстояваме волята си за задълбочаване на диалога и за използване на всички средства на наше разположение, за да не допускаме да се смята, че глави 23-24 са блокирани заради манифестантите, защото това не е така. Благодаря. Сега приключвам, а, затварям списъка с а, ораторите, за да можем да гласуваме все пак. Господин Петърле има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че Турция се намира в момента в много особено положение. Подобна е демонстрация до този момент в Турция не е имало. Турция не е свикнала с а, такива неща. В миналото съм работил в отдели за градоустройство и знам какво искат всъщност еколозите. Първоначално протестите е, не поставяха политически искания, те защитаваха правовата държава. Защото, ако правилно съм разбрал, съда е взел решение за това, че не бива да се променя предназначението на този парк, т.е. да не се застроява парка. По-късно към протестите в Истанбул се прибавят протести в други а, градове и а, събитията получават вече политическа окараска. Към днешна дата участват много групировки, като започнем от комунистите и стигнем до десните радикални движения. С други думи, един много широк спектър от протестиращи. За първи път се дава израз на волята на гражданите. И за първи път гражданите искат подкрепата на Европейския съюз, поне аз така го разбирам. За първи път турските протестиращи искат да видят, че европейските граждани са на тяхна страна. Първоначално движението започна отдолу нагоре, може би е имало и манипулации в самото начало, но със сигурност за тези групировки не може да се използва думата терористи. Мисля, че сега много добре трябва да си помислим как ще продължим диалога с е, е, Турция и как да установим диалог в самата Турция. Защото е възможно най-лошото решение е конфронтацията. Така че напълно реално продължава да бъде възможността да се стигне до наистина тежки сблъсъци. Много съжалявам, че от турска страна са били поставени изисквания към нас за продължаване на сътрудничеството, но много ми се иска да успеем да намерим някакви меки решения, за да може да продължим диалога с Турция. Не може всички да говорят, казва председателя, толкова дълго, колкото господин Петърле, защото а, няма да не стигне времето. Госпожа Телхарос за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Питам се дали е, трябва да се извиним на турците за това, че признахме арменския геноцид. Господин председателю, всеки жест на добра воля към правителството ще бъде е, възприят като удар с нож в гърба на демонстрантите. Те се борят за своите основни свободи. И това, което е, оборучава политическия диалог, не е нашето поведение, а поведението на турските компетентни органи и начина по който те смазват демонстрациите и турския народ. Господин Шулц е изпратил писмо в смисъл, че трябва да поговорим за това как господин Баиш се е отнесъл към госпожа Рената Зомер. Всъщност, това е член на германския парламент и аз знам точно какво е преживяла тази жена. Имам личен опит. Всъщност, това е реакцията на една военна по същината си държава. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, νομίζω το είπαμε, το ξαναείπαμε, το είπατε και σήμερα, το είπαμε Господин Софоклиус, благодаря. Е, първо, е, мисля, е, че многократно сме казали нещо, което и вие днес повторихте и пак ще го кажа. Турция е важен партньор за нас. Така както на мен ми се струва, тази позиция ще остане в историята. Наистина, ние искаме е, Турция да се присъедини към Европейския съюз, но там нещо трябва да се оправи. Не може да се държат властите по такъв начин. Не могат да обиждат Европейския съюз така да се държат към Европейския парламент ежедневно. Те не могат да ни дават заповеди да ни определят как да се държим. Затова мисля, че нашата комисия трябва да заклейми ставащото. Трябва да заклеймим политиката на Ердоган на основата на информацията, с която разполагаме. Трябва да изразим солидарност с демонстрантите и турския народ. Трябва ясно да заявим, че не ги смятаме за терористи и трябва да изпратим политическо послание, че а, това поведение няма да бъде търпяно, че няма да отворим глави 23 и 24. Само така можем а, да изпратим послание, което отговаря отговаря на позицията на Европейския съюз и на неговите ценности. Благодаря. Вие казахте, че когато сте се срещнали с господин Баиш, е имало развитие, за което може да ни е, уведомите е, в някакъв момент е, конфиденциално, но ние няма как да се срещнем с вас индивидуално, така че бих се радвал да споделите каквото можете тук пред всички нас. В обсъждането ни тази сутрин съм съгласен, че трябва да преценим как Европейския съюз се отнася към Турция, Турция и как и дали изобщо Турция ще се присъедини някога към Европейския съюз. Но мисля, че това, което ние изпращаме като послание е противоречиво. Някои държави искат Турция да се присъедини, други се преструват, че искат Турция да се присъедини, трети пък се крият за тези, които се преструват. Така че това няма да ни е от полза в е, едни такива взаимоотношения, но виждам, как изобщо можем да обвържем начина, по който полицията се отнася а, с демонстрантите и това дали глава 23-24 е отворена или затворена. Разбира се, че можем да обсъдим това като отделен въпрос и всеки един от нас може да вземе заеме позиция в това отношение. Но от моя гледна точка това няма нищо общо с начина по който а, турската полиция се отнася с демонстрантите. Някой а, от вас а, като че ли а, имаше предвид, а, че ако бяха отворени тези глави, а, подхода на полицията би бил различен. Не съм съгласен. Наистина, по-лесно е да се намери решение, когато има честност между партньорите. А, и мисля, че а, зависи от това дали господин Баиш, Турция е била а, честно откровена с вас и мисля, че това е начин по който ние трябва да отвърнем. Благодаря. Понякога а, е добре да не се увеличава напрежението и да не се казва а, всичко на публично заседание. Готов съм да продължа разговорите си е, с вас неофициално и да спрем да говорим по този въпрос. А, аз самия гласувах за отваряне на главите, но не съм сигурен, че ще бъде правилно през тази седмица да се отворят глави. Така че ситуацията се е, промени. Аз лично съм за продължаване на е, преговорите. Може би моето схващане за това каква е целта на тези преговори е по-различно от е, това на мнозина тук, но не бива да прекъсваме нишката. Така че в крайна сметка като резултат да имаме една Турция, която да бъде повече свързана с нас, отколкото с други. Това ще ме накара да се почувствам много по-добре. И мисля, че това е и в наш интерес. Дали Турция трябва да стане член, в крайна сметка, на Европейския съюз е въпрос, който трябва да се обсъжда. Ще продължим да следим събитията. Аз ще ви информирам за всичко ново, което се е, случи и ще се, успе... ще е, се опитаме да дадем принос към решаването на кризата. Минаваме сега на следващата точка от дневния ред. Това е гласуване на, а, на доклада на господин Мендес Дел Вале относно споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Малайзия. Колега, имате ли нещо да кажете? Не. В такъв случай започваме да гласуваме. Изменение 26.1, и 1, извинете, анблок за. Против? Въздържали се? Приема се.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 против въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против въздържали се, приема се. 38 за, против въздържали се, приема се. 42 за, против въздържали се. Социалистите не гласуваха. Или гласуваха само за себе си. Кой е за изменение 42? Против? Въздържай се, приема се. Да проверим. Добре, моля гласувайте за изменение 42. Прекратете гласуването.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 Против. Въздържали се. Приема се 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 за. Против. Въздържали се. Да проверим. искам да помоля социалистите да бъдат по-активни по време на гласуването. Прекратете гласуването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 Кой беше автор на това изменение? Колегата Крайзел го каза. Е, тази смесец от вносители на изменението граничи с гениалността. Кой е за, е, кой е за изменението по точка от прамбила Д? Против, въздържали се, приема се.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 Инта 1 за, против, въздържали се, приема се. Инта 2 за, против, въздържали се, приема се. Инта 3 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуваме за целия доклад. voting in favor. Прекратете гласуването. Доклада се приема с 44 гласа за и един въздържал се. Er eh, Wir haben jetzt den eh, Bericht Следва представяне на отчета на нашата делегация в Грузия. Ръководител на делегацията беше Либор Ручек. Ру, Либор, заповядай, имаш думата. Данк. So colleagues, as you know, two weeks ago it was exactly on 3 4th of June. И така, колеги, преди две а, седмици, в началото на юни, проведохме мисия в Грузия. Седем от нас отидоха, представители на пет политически групи и мисля, че делегацията премина работата премина в положителна атмосфера с грузинските власти. срещнахме се с президента, с премиера, с пред, говорителя на Народното събрание, имахме дълги а, разговори с опозицията, с министрите на вътрешните работи, съдебната система, корективните услуги, външните работи, омбудсмана и също така дълги заседания проведохме с представители на гражданското общество, и това, което можем да кажем, е, че а, ситуацията в Грузия, да, както споменах и вчера, имаме преход от еднопартийна към многопартийна система. Понякога е трудно, без съмнение, трудна е ситуацията. Съжителството на председателя, всъщност с, с четанието между президента и премиера е трудно тъй като са от различни партии. През есента предстоят президентски избори и част от нашата мисия, основното ни послание беше да се успокои ситуацията. че искаме да помогнем на Грузия да премине през този преход. Това, което чухме като евроатлантическа ориентация, да, всички основни политически партии, били те в управлението или в опозицията, основните политически партии искат да успеят с евроатлантическата си ориентация. Те искат да постигнат успех и по отношение на срещата на високо равнище в Вилнюс. Парафирали са споразумението за присъединяване и също така а, се отнасят и към обхватното споразумение за свободна търговия. Така че в сравнение с предишното правителство няма промяна в основната ориентация по отношение на въпросите свързани с политиката. Да, има промяна по отношение на взаимоотношенията с Русия. Обсъдихме това с представителите на Външното министерство, с премиера, господин Иванишвили. И той ни каза, че Грузия няма силата да промени ситуация ситуацията. Така че новата стратегия ще бъде да се фокусираме върху изграждане на Грузия, да се концентрираме за заздравяване на политическата, социалната система, економическата система и при успех Грузия да се превърне в модел за Абхазия и за другите региони. И по-нататък, господин Иванишвили каза, ако има и промени от страна на Русия и той залага на здравината на гражданското общество в Русия, интелектуалците в големите е, градове, така че може би след известно време в бъдеще, когато е, лидерството в Русия е по-отворено към обсъждането на тези въпроси, може и да се осъществят а, такива промени. Но той каза доста отворено по време на нашето заседание, че в момента не смята, че Грузия има силата и капацитета да промени тези отношения. Въпреки факта, че грузинците са готови на сътрудничество с Русия, и има много въпроси, по които те показват своята готовност. Само ще спомена участието в Олимпийските игри в Сочи, възстановяването на част от търговията, транспортните пътища. Въпреки този факт, Русия не прави каквото и да било, за да улесни настоящото правителство. Напротив, те издават защита защитни, извършват защитни действия административно по граничната линия и по този начин създават трудности за хората, които живеят в селата там. Имахме доклади от различни източници, че те чисто и просто отиват и построяват а, или м, забиват граница насред селото, буквално през двора или къщата ни някого. А, и тук а, идваме и до големия въпрос статуса на Абхазия. А, имаме и Женевската конвенция и това е нещо, което има отношение към човешките права. Все пак тези хора в селата не са някакви а, престъпници, просто са извадили лош късмет, че живеят именно там и трябва да окажем помощ в това отношение. Нека се пак спомена някои от реформите, защото, както казах, осъществява се преход от еднопартийна към многопартийна система. Вчера, например, обсъждахме ситуацията в корективните услуги. Всички тези реформи трябва да се осъществят сега. Ние подчертахме, както и на представителите на правителството, така и пред опозицията, че е необходим консенсус. Това, което е необходимо е широк и ясен консенсус между правителството и опозицията, защото при една много партийна система при следващите избори ще се промени ситуацията, вероятно ще се промени и Грузия, ако иска да върви напред, трябва да има консенсус по отношение на всички основни политически и други реформи. Когато говорихме с председателя на грузинския парламент, той спомена няколко въпроса. Той каза, около 25% от случващото се в парламента, да, има дискусия, дори има и консенсус, сядат управляващата партия и опозиционните партии, сядат и започват да а, мислят за някакви решения. Така че отново подчертахме, че именно това е необходимо не само на ниво парламент, но и особено по отношение на тръгващия си президент и настоящия премьер. Така че ситуацията да не излезна от контрол, въпреки факта, че действително хората широката общественост иска да се възстанови правосъдието, все пак трябва не трябва да се допуска избирателно правосъдие. Това е, мисля, което исках да засегна на този етап. Имаше и други колеги, които участваха в мисията и са тук, така че вероятно те биха искали да добавят няколко елемента или пък просто да кажат нещо. Благодаря. Благодаря много на господин Ручек за информацията. Много се радвам, че нашата делегация се срещна с всички важни субекти е, в е, региона, но мисля, че на това място трябва да подчертаем, че мнението на опозиционната партия и на президента на Грузия е е такова, че Грузия не се движи в е, добра посока и няма да се движи в добра посока, ако продължат да бъдат арестувани представители на е, опозицията. Срещнахме се с кмета на Тбилиси. Президента Съркашвили каза, че той е най-вероятно следващия, който ще бъде арестуван или поне съществуват подобни опасения. Казвам това, за да почетая, че политическата ситуация е много напрегната. Вчера, например, Казах, че имаме само една добра възможност за поддържане на контакти, а именно на парламентарно равнище. Нямаме други канали. Има много обезпокоителни сигнали. Например, факта, че министр-председателя и най-важните министри е, е не посещават заседанията на съвета за национална сигурност И е, за момента е, е, сътрудничеството между президента и министър председателя е невъзможно. Е, мандата на президента Сакашвили бавно, но сигурно е, изтича. Е, което не е добре за интересите на Грузия. Имам предвид най-добра е добра ситуацията, която наблюдаваме. Не можахме да говорим с министъра на економиката. Ние се бяхме концентрирали върху правни, конституционно-правни въпроси. И трябва да се каже, че в Грузия се забавя економическото развитие и това може да се отрази върху ситуацията в е, страната. Е, брутният вътрешен продукт е нараснал с 50%, по-малко от е, очакването. Знаем, че е намалял размера и на чуждестранните инвестиции през изминалите месеци и това най-вероятно ще доведе до още усложнения за Грузия on... Имам бележка по една формула, която не е просто формула, но случва и някой включва и концептуални е, идеи. И госп... колегата Ролчик е, също е, я спомена във връзка с административната граница и е, това местене на е, самите граници и а, идеята да се използва думата граница. Няма граница там, а административната линия или линията за а, преустановяване на огъня също е а, на ниво концепция. А, това е свързано и с е, Южна Осетия, а, закона на силата, а, основан единствено на форс-мажорни обстоятелства и ние не трябва да позволяваме това разбиране за правния смисъл в международното право да се размива. Административна линия да, но не и гранична линия а, с а, бодлива тел и така нататък. Господин председател, колеги, тъй като и аз участвах в делегацията в Грузия и аз исках да добавя няколко думи и да благодаря на колегата Ручек за начина по който той ръководи нашата делегация, обективността на доклада, който а, той подготви и ни предаде. Както и други, в а, седмиците преди парламентарните избори а, получавам много доклади, буквално като душ се изливат върху мен и се обвиняват от едната и другата страна за начина по който се е повлияло на кампанията, на гласуването и почти е невъзможно да се прецени кои от всичките тези обвинения са истина, кои от тях са преувеличение, дали са малко преувеличени или много преувеличени и така нататък. И като че ли беше впечатляващо, че по време на заседанията ни и срещите в Тбилиси, представителите на двете а, страни, управляващите и опозиционните партии, се представиха като едни невинни агнета, които нищо лошо не са направили и всичко е а, изключително мирно по време на кампанията, което очевидно не е било така така че смятам, че едно малко чудо само по себе си това, че не се а, влушиха нещата и прехода като цяло е а, малко ли много мирен, макар да е напрегнат. Вчера изразих а, в а, краткото си изказване и а, въпрос към господин Опашвили лидерът на Републиканската партия, която е част от либералното политическо семейство, че ние сме притеснени от последните задържания, ареста на а, ми, бившия премьер, който 8 години преди това е бил а, министр на вътрешните работи. Нека не забравяме това. Не само премьер е бил, а и 8 години преди това, в продължение на 8 години е бил а, министър на вътрешните работи и вероятно е бил замесен в това, което са правили а, техните тайни служби или не са правили. Така че е много важно да го а, обявим и ние го направихме а, пред а, грузинските власти, настоящия министър на а, правосъдието, на вътрешните работи, премиера, президента и така нататък, да не се допуска украински тип сценарии. Ние изразихме тези предупреждения. Важно е те да знаят и а, да са наясно, че ние наблюдаваме. И няма да останем безразлични без значение какво се случва. Много ясно изпратихме това послание, че наблюдаваме, следим ситуацията много отблизо, но в същото време не сме и наивни. Това е. Благодаря. Mm-hmm. Thank, thank you, uh, Благодаря, колеги. Нека и аз да се включа. Аз също участвах в мисията. Либор спомена, но а, и мен много ме изненада нашата среща с медиите. А, всъщност той не го спомена, че с медиите имахме много, а, много обхватни дискусии с омбудсмана, с а, а, медиите, с гражданското общество. Е, и аз бях изненадан, че всички тези индивидуални институции винаги, когато говориха за миналото, споменаваха колко ограничено било пространството за техните дейности. Така че, както каза Либор, тази еднопартийна система е ограничавала много силно реалните демократични действия на медиите и неправителствените организации. Няма да споменавам техническите детайли в това отношение, но не само това. Много политически затвори е имало а, по време на предишното а, правителство, не само на централно, но и на местно ниво. Например, около 9500 души са загубили собственост, директно е упражнявано изнудване, шантаж върху тях от самото управление. И така много независими дискусии проведохме с тези организации и от тази гледна точка смятам, че аз не бих се доверил на бившия президент. Трябва да бъдем отворени в това отношение, открити, защото той би трябвало да знае за всички тези неща, какво се е случило и смятам, че това е било по негово време. Настоящия президент, все още е настоящия президент до октомври месец, да, правилно ме поправяте. А, мисля, че новото правителство отваря пространството за демокрацията, но това означава, че този, това отворено пространство е по-сложно, има конфликти между различните политически партии и разбира се има такива политически партии, които се съревновават, те са в коалиция, в опозиция, естествено, че ще има борба. Но това, което ние искахме да излъчим от нашата делегация е, че новото а, правителство трябва да намери новите мерки, новата възможност да се удържи в някои от дейностите. И това е отворен въпрос. Но не е възможно напълно да се осъществи това, защото има реални политически борби и трябва да приемем, че когато има реални демократически институции, те са отворени за тази борба, но е необходимо тази борба да е в рамките на ненасилие и да се използват единствено политически средства. Това е въпросът. Ние бяхме много твърди в нашата делегация, всички от нашата делегация и апелирахме към правителството не да спира някои правни дейности, но всички а, дейности, разследвания спрямо предишното правителство и предишната партия на власт да бъдат абсолютно а, не атакуеми, да бъдат реално справедливи и правилни. Ние не можем да кажем кой е виновен и кой не е. Не знаем. Много е сложна ситуацията, но това, което трябва да съблюдаваме е дали а, делата, производствата са справедливи. И смятам, че новоназначения съветник към премиера от Европейския съюз, смятам, че той ще завърши тази работа по един изключително добър начин в тази посока. Благодаря. Господин Кавале, имате думата. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do, do pana przewodniczącego Ruczka przede wszystkim. Dziękuję. Ja mam въпрос към господин Ruczek. No i към господин Lisek. Eto въпросът ми. Кои лица в Грузия, които са активни, например представители на църквата, могат да послужат като посредници тук? Това е въпрос с възлово значение. И второ, втори въпрос, адресиран към господин Брок и комисията. Какви идеи можем да дадем ние така че да не допускаме увеличаване на напрежението. Опитът с Грузия показва, че това, което трябва да се направи най-напред, е да не допускаме ескалация на положението в момента. И ако има нови събития, с които се оказва натиска върху опозицията, ще изпаднем в доста тежко положение. Затова задавам въпроса си. Какво можем да направим, за да гарантираме, че това няма да е последната стъпка, че Грузия ще разбере, че се приближаваме до своя абсолютен лимит? Благодаря. Водещи политически представители и ръководители са сега в затвората и че длъжни сме да имаме позиция. Искате ли да вземете думата, за да, заключи, за да заключите? Да, мога да отговоря веднага. Не знае дали господин Ландсберги се тук. Той е, спомена административната граница. Е, официалният израз е, на английски е Administrative Borderline. Това е изразът, който се използва от всички, включително от министрите в Грузия. Така че на нашите срещи е, на пресконференцията ние сме заявявали ясно, че подкрепяме териториалната цялост на Грузия, но все пак, както казах, съществуват проблеми и тази административна граница. Гранична линия, административна гранична линия. Не знам дали това е точно границата, но някак трябва да го наречем това понятие. Ако господин Ландсбергис, официалният израз е административна гранична линия, administrative е borderline. И всички използват този израз, дори министрите. Някак трябва да обозначите понятието. Не говорим за граница, а за административна гранична линия. Some... Кой знае? Може би в свободното си време да помислим е, за понятие, за някакъв израз и да помогнем на грузинските си приятели да обозначат понятието. Микрофон. Окей. <laughs> Okay. Yeah. Anyway, the... Във всички случаи, по другите въпроси ще кажа следното. Колеги, не става дума само за Грузия. Украина, Молдова и всички останали страни в партньорството на изток, включително а, страните а, от Западните Балкани са предмет на вниманието ни, когато говорим по този въпрос. Мисля, че Европейският парламент трябва да даде добър, положителен пример че в една демокрация при основни фундаментални стратегически политически въпроси се нуждаем от сътрудничество в целия политически спектър, без значение кой е на власт и кой е в опозиция в конкретния момент. Господин Ковал запита какво може да направи парламентът. Дали има някой, който може да послужи като посредник в Грузия? Мисля, че е, трябва да е, определим общата си цел – и да се опитаме да допринесем за е, това успокояване, да играем успокоителна роля в Грузия. Както е, казах, това въжи и за други страни. Виждайки господин Проташевич, е, преди три седмици посетихме Молдова, един представител на ЕНП, един представител на социалистите и демократите. Бяха включени в групата, говорихме с представители на съответните партии, най-напред по-отделно след това заедно. И два дни по-късно те обновиха проевропейския подход на правителството. Това показва, че възможности съществуват. И е необходимо да се опитваме да играем а, тази роля а, спрямо съседите си на изток. Признавам, а, че понякога е тежко. Трудно е положението за сегашната опозиция в Грузия. Понякога е трудно, може би, и за колегите ни или някои колеги от НП тъй като е, те бяха свикнали с това, че еднопартийно правителство, което управлява всичко, заобиколило се с кръг от приятели и сега изведнъж се изпада в положение, е, при е, което изборите се печелят от опозиция, която дори не е съществувала преди. Но в дългосрочен план това е добра новина, положителна новина за Грузия. Сега обаче трябва да направим така, независимо към коя политическа група спадаме в парламента, да изиграем тази успокояваща роля. Тъй, че положението да не излезе извън контрол и да бъде осъществен преход как да се е, постъпи. Господин Мира Бишвили беше споменат. Чухме е, вчера от председателя на грузинския парламент е, и аз ще повторя. Това е не само лидер на опозицията, но и бивш министр на вътрешните работи в продължение на 8 години. Е, също така беше споменато нещо, което а, днес не беше казано. А, министра на правосъдието в първия ден след изборите напусна страната, избяга. Защо е избягал от страната? А, въпросът тук е да бъде разбрано положението в Грузия, да бъде разбрано а, и анализирано задълбочено и всичко да се вземе предвид, а не само да се опитваме да сравняваме Грузия с Украина, Амира Бишвили с госпожа Тимошенко и прочие. Както при е, всеки преход е, от е, еднопартийна към многопартийна система, е, да се извърши такъв преход не е лесно. Също така трябва да вземем предвид политическата култура. Е, при миналите избори за първи път в съвременната грузинска история властта бе предадена от една на друга политическа сила по мирен път. Е, така че нека вземаме предвид всички значими обстоятелства. Hanno chiesto di intervenire. Председателят, колеги, господин Сариуш Волски и господин Танък е, поискаха да се изкажат. Не можем сега отново да започваме разисквания. Първо, защото такъв е редът и второ, тъй като е, е, директорът ни чака. Е, давам на всеки от двамата по една минута. Някой път има е, важни въпроси, които обосновават отклонението от рутината. Благодарен съм за това, което казаха Либор Ковал. Ако лидерът на опозицията е затвора, то няма демократичен избор. Аз от името на НП говорих с господин Уотсън, с генералния секретар на социалистите, съгласи се и Бути Кофер. Помоли ги да определим червена линия, зад която не можем да престъпим. Това е демокрация или не? лидерът на опозицията да е в затвора означава, че сме стъпили на червената линия. Но може би трябва да направим и нещо друго. Както каза колегите, прав сте за Мирабишвили, обаче приятелите ни са за, а, в правителството. Нека и това да вземем предвид. Нека а, да а, призова политическите партии да не ни връзват ръцете. Е, ние защитаваме Мира Бишвили не заради политическа симпатия, а за да има доверие към нашата политика. Червената линия трябва да е обща за нашия парламент, а именно в затворите да не попадат политически затворници. Господин Танък, е, един кратък и бърз коментар. Трябва всички да се съгласим, че е, каквито и връзки да имаме с управлението управляващата партия, опозиционната партия и прочие като групи, това няма да, е, не трябва да има е, никакво отражение върху е, е, съдебната система, наказателно-правната система на страна като Грузия, с която поддържаме е, такива връзки. Е, за съжаление, съдебната система и прокуратурата в Грузия явно се влияят от това кой е на власт. Това не е правилно. Прокуратурата и съдебната власт трябва да бъдат независими от изпълнителната власт. И аз вчера бях доста смутен, когато председателят на парламента се описа като представител на правителството. Може би на управляващата партия, може би на тези, които са на власт, но не като представител на правителството. Такова нещо не съм чувал. Трябва да е независима и прокуратурата и съдебната власт. И ако по политически причини лидерът на опозицията е в затвора, това е неприемливо. Ако има извършено престъпление, престъпление, той трябва да понесе отговорността си, но ако е заради политическите си убеждения и принадлежност в затвора, това трябва да доведе до последици от наша страна. Благодаря. Колеги, следващата точка ще бъде разгледана при закрити врата. Така че лицата, които нямат право да участват в това обсъждане, любезно са замолени да напуснат залата.